доклада за политиката за конкуренция 2008 година на госпожа Софи Индвелт. Като гиро Барне. Και, περίπου 40 ανθρώπους που έχουν ζητήσει το κάτι του ΙΑΕ. Интвелт и е, комисар Барние са нашите оратори, записани за тази точка. Имате думата госпожо. Благодаря, уважаеми колеги. Обръщам се им тези, които излизат от залата. Голямо мнозинство в економическата комисия гласува за този доклад, който е плод на съвместните усилия на политическите групи. Благодаря на докладчика, докладчика в Сянка, който все още е тук, за отличната съвместна дейност. Е, конкретно акцент е върху е, потребителите и е, много ясно бе обяснено по-рано и предишната комисия, каква е ролята. Надявам се, че комисар Алмуния ще, по... ще прояви приемственост. По отношение картелите, дискутирахме най-ефективните санкции, санкции е, наказателно-правните санки, но преди да навлезем в е, подробности, искам да е, помогна на европейските дружества, че най-добрата гаранция е да избягнат санкциите, просто да не се включват в картели. Защото вие може да си мислите, че надхитрявате властите по конкурентна способност, но всъщност вредите на потребители картелите не са интелигентни, те са контрапродуктивни. Изключително важно е санкциите да бъдат насочени срещу антиконкурентните политика и наказват виновниците си. Санкциите трябва да имат ясен ефект. Те могат да бъдат ефективен инструмент, но като е, единствен инструмент ще бъде доста тъпичък този инструмент, така че необходимо е наистина да се задълбочи е, целият пакет и инструментите да бъдат по-целенасочени е, насочени към прозрачност, индивидуална отговорност, по-съкратени процедури и развитието на европейските стандарти. Втори ключов въпрос е държавната помощ. В контекста на економическата криза се дават големи а, суми като държавна помощ. Необходимо, е, разбира се, да има такава изключителна мярка в изключителни обстоятелства. Но трябва да знаем, че за всичко това има своята цена, която разрушава и конкурентно способността и в крайна сметка за задълбочава е, задлъжнивостта и бюджетния дефицит. Така че ние трябва наистина в крайна сметка да можем да оправдаем всеки похарчен евро акцент. За това се обръщаме към комисията да направи пълна оценка на всички действия в областта на отпускане на държавните помощи. Бихме искали действително да се направи особено такава проверка за така нареченото екологично възстановяване. Ние направихме нужните постъпки преди години, защото тогава а, наистина обещанието беше, че ще можем да преминем към устойчива економика, базирана на познанията. Питам, стигнали стигнали се до това? Тези средства, които бяха похарчени към на кого бяха дадени, кои са ползвателите, имаме ли екологично възстановяване? Освен това, бихме искали да чуем какво е въздействието на държавната помощ в финансовия сектор и няма ли всъщност разрушителен ефект. По-нататък, Знаем, че сегашното споразумение ще бъде ревизирано през месец май тази година и Европейската комисия е, наистина искаше да е, включи Европейския парламент в този е, процес на преразглеждане, но струва ми се, че последните предложения всъщност ги чухме в медиите, така че как може тези документи, които са стигнали до пресата, в крайна сметка е трудно за нас да стигнем до тях и наистина не мога да крия своето безпокойство и я по този въпрос. Така че комисията наистина дава информация на пресите и това е една системна практика. И тук приключвам, господин председателю, по същество. Позволява се дискриминация и съм използвала своите права като докладчик, като се обръщам към комисията с апел да се коригира тази нагласа. Защото в крайна сметка не може наистина търговците на дребно е, и предоставящите услуги на потребители да постъпват по този начин. Е, особено е важно да се направи проучване, особено в онлайн е, рекламир, рекламната дейност. И много е важно да се покажат ясно, е, господин комисар, какви са критериите и за отказ. Де, знаех първоначално, че ще имам 6 минути, е, очевидно това е недоразумение, казва председателя. Имате 4 минути. Очевидно има грешка, но моля ви, е, обобщете. Почти приключих. Приветстваме е, желанието на комисар Алмуния е, парламента да, включва, да активно да участва в оформянето на политиката за конкурентна способност. По този начин може да наистина легитимно да се разработи тази политика и отговаря по отношение именно на изискванията, които до сега са посочени по отношение на различните мерки за въздържане и спиране. Наистина парламента би трябвало да участва активно в очертаването и разработването изпълнението на тази политика и очакваме това да се случи. Благодаря, господин председател, че ми позволихте да приключа. Господин Бърния, 5 минути. Благодаря, господин председател. От името на колегата, господин Хоакин Алмуния, искам да благодаря на госпожа Интелвелт за доклада и върху годишния доклад за конкуренцията 2008 година е, господин Тикофер Ери Бялан. Също искам е, да отправя и към тях е, своята благодарност като докладчици в съответните комисии, които са допринесли за изготвянето на доклада. Госпожо, комисията отбелязва, че тази година докладът на парламента визира твърде много въпроси, включително и работата на комисията за прегледа на регламента за концентрациите на предприятия. Ние се стремим към две цели. Първо, искаме годишните доклади да стават все по-добро качество и после, нещо по-важно, вашата резолюция ще послужи на комисията за задълбочен диалог с парламента. Аз ще предам на колегата Алмуния последните ви окоръжителни думи за по-нататъчна съвместна работа. Този диалог е жизненно важен за доброто функциониране на политическата система, включително и системата на конкуренцията. Според е, парламента е, трябва политиката за защита на конкуренцията да се осъществява чрез приемане на актове в процедурата е, на съвместно решение. Естествено, ние не можем да изменим нормите на договора, досежно правните основания за приемане на тези актове и за това трябва във всеки конкретен случай да се преценява дали процедурата на съвместно решаване се прилага към конкретната инициатива или се излиза извън пределите на правото за защита на конкуренцията. Комисарят Алмуния обаче е заявил своята готовност парламента да бъде пълноценно приобщаван към всички дискусии в областта на конкуренцията. Настоящата економическа криза не оправдава смягчаване на изискванията за защита на конкуренцията, нито по отношение на концентрациите на предприятия, нито по отношение на държавните помощи трябва много силно да отстояваме тези принципи, защото е, опоручаването на конкуренцията е още по-вредно в условията на криза. 2008 година бе е, първата година на кризата и тя е специфична – много а, амбициозна работа извърши комисията при изготвянето на този доклад а, в тази връзка в сътрудничество а, с компетентните национални органи. Кризата се задълбочи през 2009 година и затова централната глава в доклада за 2000 2009 година ще бъде за задълбочаването на тази економическа криза. Този доклад трябва да бъде готов през второто три месечие на настоящата година и за това очаквам, че и по него ще проведем конструктивен дебат. Вие сте засегнали въпроса за вертикалните ограничения на конкуренцията, вашият проект на изменение – е такъв, че според нас ще бъде постигнато необходимото равновесие. Необходимо е разпространителите и търговците на древно да се споразумеят за условията, при които ще се извършва препродажба на закупените стоки, що се отнася до търговията в интернет. За това трябва да съществува пълна свобода и а, е, условията за извършване на търговия в интернет трябва да бъдат аналогични на из... условията, при които се извършва търговия чрез физическо присъствие. И ние имаме ангажимент е, да е, стимулираме развитието на пазара в интернет. Преминаваме към процедурата за спонтанни, спонтанни изказвания. Четирима желаящи. Съществуването на картели и доказването на тези съществуване са различни неща. В сълскостопанският сектор много фермери смятат, че има картели. Защото са введени драконовски мерки в сектора. Цените нарастват бавно, спадат бавно, също много бързо. Както казах, много трудно е да се докаже дали наистина има картел. Господин Барниер мисля, че може да провери какво е положението в страната и да предприеме коригиращи мерки. Господин Слот за една минута. Ще се опитам да бъда кратък. Искам да ви благодаря на вас и на комисаря. Контролът върху реализацията на политиката в областта на конкурентоспособността е в интерес на потребителите. Много хубаво е, че сега комисията има отделна глава за правото в областта на конкуренцията и важността на потребителя. Това е нещо много хубаво особено в контекста на пете години, в които комисията работи по конкуренцията. Трудно се реализира подобна политика, обаче, особено по отношение на държавните помощи, които бяха дадени на банките през 2008 година. Има ясно послание в доклада, че комисията трябва внимателно да следи положението, за да не бъде това в ущръп на вътрешния пазар и интересите на потребителите. Много важно е как процедираме с малките и средни предприятия. В доклада е казано, че по отношение на картелирането за тях се изисква отделен подход. Вертикалните ограничения много трудно могат да се преодолеят по принцип, но за разлика от становището на ЕКОН, смятаме, че това е, все още е прибързано. Господин Перцентело. Този доклад върху доклада на комисията а, за конкуренцията за 2008 година има а, глава относно картелите, както и а, информация за наложените големи глоби за нарушение на политиката за защита на конкуренцията. Държавите членки чрез своите помощи обаче помагат за излизане на кризата, от кризата. Само трябва да се ликвидират така страничните неблагоприятни ефекти от отпускането на тези помощи. Би трябвало да се извършат разследвания в хранително-вкусовата промишленост, в автомобилния сектор, в хранително-вкусовата промишленост, специално в млечния сектор е необходимо разследване и за това бих искала да подкрепя всичко казано от докладчика. Благодаря, господин председателю, драги колеги. Като докладчик в Сянка искам да подкрепя и да поздравя колегата Софи Интвел за изключително качествения доклад. Говори се за нещо, на което комисията веднага трябва да обърне внимание – държавните помощи – Економическата криза създаде условия, при които е, държавите членки можеха в определени обстоятелства да отпускат помощи. Но трябва да се провери дали е, тези помощи са били отпускани законосъобразно и какви са резултатите от тях. Трябва да се избегне е, раздробяването на пазара тъй като то би довело до влушаване на економическото положение, както в Европа, така и в целия свят. Необходимо е да бъде осигурена конкурентоспособност на енергийния пазар. Всичко това трябва да бъде подчинено на доброто функциониране на единния европейски пазар. Е Следващото заседание ще бъде проведено във вторник, 9 март от 9 до 13 часа и след това от 15 часа до полунощ. С това дебатите за днес приключват. Приятна вечер на всички колеги!